Госпожи и господа, обявявам за възобновена сесията на Европейския парламент, е, преустановена временно на 27 февруари 2014. Протоколът и приятите текстове на заседанията от 27 февруари 2014 са на ваше разположение. Има ли възражения? Очевидно няма. Преди два месеца Расан Сантою, лауреат на Сахарова награда, бе отвлечена заедно с своя съпруг и други трима активисти, защитници на правата на човека. Това се случва близо до Дамаск. От два месеца ние нямаме информация за отвлечетите призоваваме за освобождаването на госпожа Разан Затои. Е, тази жена е посветила е, живота си на свободата на Сирия. Е, очевидно Госпожа Разан Зантуи не е единственият е, човек, е, който е пострадал от е, подобни действия. Много защитници на правата на човека и в това число много жени са отвлечени, изнасилвани, измъчвани. Европейският парламент осъжда тези военно престъпления и тези престъпления срещу човечеството ние установяваме с загриженост, е, че е, жените, преживели подобни травми е, в резултат на насилнически действия и безнаказаност, много дълго след това трябва да се възстановяват. Още веднъж настояваме за освобождаването на нашата лауреатка на наградата Сахаров. Съобщения. Госпожа Франческа Барачуи, е, считана от 28 феврари 2014 година, е избрана за член на италианското правителство. Господин Клаус Хайнер Лейне, е, считана от 1 март 2014 година, е назначен за член на Европейската сметна палата. Поздравявам и двамата колеги за е, избора им на новите постове. Парламентът констатира, съгласно член 4 от правилника за дейността си, че местата на госпожа Барачу е, и господин Лейне са свободни, считано от 28 феврари и съответно 1 март. На във вторник е, ще подпиша, съгласно член 74 от правилника за дейността на Европейския парламент, заедно с председателя на съвета 15 правни акта. Е, съгласно обичайната законодателна процедура. Не са е, внесени до този момент изменения а заглавията на съответните правни актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. И така, господин Вернер Хоер е тук, но сега започваме с дневния ред на парламента. Господин Маринеско е първият докладчик по този дневен Темата му е годишния доклад на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин председателю. Европейската инвестиционна банка има увеличен капитал от 10 милиарда евро, което е, улеснява отпускането на 60 милиарда евро